приключих с първата част на работата на нашата комисия ИТРЕ и започваме работа с съвместното заседание. Благодаря преди всичко на председателя за търпението. Няколко минути се наложи да ни изчака, за да можем да завършим работата си. Иначе, иначе закъснявахме. Скъпи господин председател на Комисията по транспорт и туризма, скъпи колеги, от двете комисии, скъпи оратори, докладчици, поканени, гости, заинтересувани. Добре дошли на второто заседание по въпроса свързване, а, свързването на Европа. Това е процедура по член 51 от правилата за работа на парламента и се съпредседателства от двамата председатели на двете европ... парламент... парламентарни комисии, извинете. Става дума за съвместно заседание на нашата комисия и комисията по транспорт. Днес имаме едно публично изслушване. Свързването на Европа, форми на финансиране, приоритети, синергия между секторите. В центъра на тази програма, свързването на Европа, ще говорим за това как по-добре да управляваме финансовите ресурси, с които разполагаме, за да се построят необходимите инфраструктурни проекти в телекомуникацията, транспорта, енергетиката и така нататък. Преди да започнем дебата, бих искала да привлека вниманието ви върху някои организационни въпроси. По практични съображения първия панел ще бъде председателстван от мен, а втория от моя колега Брайан Симпсън, председател на Комисията по транспорт и туризъм. Много се гордеем, че тук сред нас има отлични докладчици, трябва обаче да имаме време и за въпроси от е, членовете на нашите комисии. За това, като председатели, ние ще следим времето. Призовавам ораторите наистина да не говорят повече от 10 минути, а нашите членове също много кратко в секцията въпроси и отговори да се изказват, защото общо имаме 20 минути за тази секция. По една минута на депутат за задаване на въпрос. Ще групираме въпросите и ще се дава отговор. Първо давам думата на Марк Байер, председател на Wall Capital. Той ще говори за финансирането на инфраструктурни проекти благодаря ви. Добър ден. Ще говоря за първично финансиране, което съществува на европейския пазар и не се използва за финансиране на инфраструктурни проекти. Става дума за боновите инвеститори или инвеститорите в облигации. Този пазар се използва много в Европа при кризата с кредитите, пазара колабира, почти изчезна, банките се намесиха и го завзеха, като че ли банковия пазар сега започва да се свива, оттеглят се банките поради Базел 3, изискванията за ликвидност, както и други проблеми, пред които са изправени има големи инвестиционни инвеститори, които работят на големи пазари, особено в сектора на битовите услуги, но те не се използват за финансиране на инфраструктурни проекти на зелено в Европа. Има някои основни проблеми, които трябва да бъдат разрешени и те са съвсем конкретни. Това, за което ще говоря днес, не е нещо общо, а нещо конкретно. Защо са необходими проектни облигации? Това е ясно. Какви са проблемите на вземополучателите и на инвеститорите? Ето, това се занимава Hadrian's Wall Capital. И трябва да кажа, че вземополучателите имат проблеми с получаване на такива облигации. Те не могат да влязат на пазара на облигациите. Проектите имат нужда от голяма част дялово участие, за да постигнат необходимия рейтинг и за да заинтересуват изобщо инвеститорите, които да купят тези ценни книжа. Някои от тях имат нужда от дългосрочно финансиране, но то е скъпо, намалява и сложно. Още нещо по отношение на банковото финансиране. Днешните пазари, то става все по-скъпо и има голям риск за рефинансиране на пазара, което може да създаде други големи мехури на пазара. Нямаме нужда от други такива балони, които след това да се пукат следващите десетина година. Решението тук е, за получателите е да се даде достъп до огромните капитали, които съществуват на пазара, но които не се използват за дългосрочно, стабилно финансиране с фиксирани лихви, намаляване на лихвените проценти, ставки и а, е, предварителните разходи. Оптимизирането на процеса е задължително. В противен случай взаимоискателите е, не биха могли да участват. Проблемите е, на инвеститорите се разбират много добре от пазара, вероятно не чак толкова добре днес в тази зала, но хората от практиката са наясно. Инвеститорите не разполагат с е, кадровия потенциал, е, с опита за подобни сделки. Те не се отнасят така благосклонно към високо рисковите дългови инструменти Опасяват се от встъпване в еднократни сделки с нисък инвестиционен клас. Решението е доста просто, от друга страна поне от моя гледна точка – Необходимо е сделките да бъдат структурирани и надзиравани от името на инвеститорите, от институция, така че инвеститорите да са готови е, да инвестират в проектни е, облигации е, проект по проект кредитоспособността на заемоискателя следва да бъде повишавана, съответно изискванията на потенциалните кредитори или инвеститори. Необходима е също така еднообразност на е, решенията, т.е. стандартизиран контрол и отчетност, така че инвеститорите веднъж на три месече да получават стандартни отчети, отразяващи е, характеристиките на инвестиционните книжа, в които са вложили парите си. Тук на екрана нещата изглеждат крайно сложни, но всъщност е иллюстрирана вероятно най-простата облигационна сделка на днешния пазар. Тук са показани и проблемите и евентуалните решения, които току-що набелязах. Тази структура бе разработена от нас преди 3 години в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Какви транзакции, какви операции са на разположение днес? Ето това е вселената на възможните операции с ниско рисков и съответно високо рисков профил. Инвеститорите в облигации трябва да разполагат с тези две е, възможности. И съответно е, те да бъдат е, характеризирани с структура и цена. Много сделки, виждате, попадат в ниско рисковата част на тази графика и някои от тях отчасти в високо рисковата част. packages are structured, and that's how you end up with a transaction that you can actually sell to the така че, търсейки средата между тези две крайности, може да се стигне до пазар. Има редица инициативи, които са в ход в момента. Е, общо взето пригодни в по-голяма степен за големите инфраструктурни проекти. Проектният риск е голям риск за инвеститорите. Проектните облигации трудно се пласират и е, е скъпо да се, да се пласират за кредитоискателя, когато особено технологията не се е доказала на практика. Държавният риск е също проблем доколкото, имайки предвид, че главните източници на финансиране за такива проекти са институционалните инвеститори и пенсионните фондове, те не са склонни да поемат такъв държавен риск. Тук се намесват и е, правилата, уредбата на обществените поръчки, е, която не винаги способства за пласирането на проектни облигации – и накрая е, регламента платежоспособност или състоятелност 2, който в значителна степен повишава транзакционните разходи. И фактически е, е, най-кредитоспособните проекти могат да бъдат обект на високо рисково ценообразуване, без да го заслужават от финансова гледна точка. Инак, в заключение, в Европейския съюз има сериозен инвестиционен ресурс за развитие на инфраструктурата. Инвестиционно управляващи дружества, фондове, пенсионни фондове. И само чрез достъп до тези инвеститори могат да бъдат финансирани мащабни проекти и те, определено, тези инвеститори не се занимават с класически заеми. Те предпочитат дългов и, и дялов капитал под формата на ценни книжа и облигации и изработването на подходящи за тях финансови инструменти от съществено значение за удовлетворяване на финансовите потребности на Европейския съюз. Проектите облигации трябва да обхващат пълния пакет мерки за повишаване на кредитоспособността и гарантиране на финансова сигурност, за да бъдат пласирани сред въпросните инвеститори. И вече след като се натрупа практически опит с няколко такива сделки, е, темповете на, на достъп до пазара ще е, растат. Инициативата за проектни облигации би могла да изиграе ролята на катализатор на пазара, е, но частното кредитиране ще остане все така необходимо, наред с участието на Европейската инвестиционна банка, за да се поемат сериозните капиталови потребности на Европа през, през следващите 10 години. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви и за това, че се придържахте към времевия регламент. Сега ще дам думата на Дейвид Халдърн, е, съветник към Европейския орган за регулиране в областта на енергетиката. Благодаря, господин председател. Днес е, бих искал да ви занимая с финансирането на енергийни инфраструктурни проекти и в тази връзка с ролята на регулиращите органи. Роля, която според мен е много важна – и която следва да бъде разглеждана в контекста на финансовите инструменти, е, които се разработват в рамките на инициативата Свързване или Свързана Европа, както и в контекста на други законодателни инициативи на вниманието на Европейския парламент. Първото, което трябва да кажем е, че в, в общия случай и до сега е, енергийната инфраструктура се финансира от а, тарифите, от а, таксите за достъп и потребление. Това число до крайния потребител. Това значи, че мрежовите дружества се ползват с определена сигурност от договорен характер. И съответно рискът е относително нисък. До сега този начин на финансиране се е доказал като особено успешен на практика. Днес обаче възникват нови предизвикателства, разбира се, в контекста на финансовата криза, изменението на климата и отрицателните явления, които настъпват, засягайки сигурността на енергийните доставки. Така че основата на финансирането в бъдеще, значителните финансови средства, които ще са необходими за капиталовложения в енергийната инфраструктура, ще се основават все така на таксите за достъп и потребление. Но ние не можем да не приветстваме идеите за новаторски форми на финансиране. И ако поставим всичко това в съответния контекст, ако погледнем 9,1 е, милиарда евро, които се предвиждат като преки капиталовложения в енергийната инфраструктура, е, може да сметнем, че това са много пари. Предвид очертаващите се потребности обаче, тези 9 милиарда са сравнително дребна сума. Разбира се, след като средствата вече са вложени, следва да си зададем въпроса кой ще плати. И от гледна точка на регулатора, онези, които изличат полза от съществуваща инфраструктура, следва да плащат. Значи, ако потребителите в даде страна, дадена страна изличат полза от по-низки цени в резултат от модернизирането на инфраструктурата, то те би трябвало и да финансират това модернизиране. А, което, разбира се, може да не е страната по физическото местонахождение на новата инфраструктура. Значи, трябва да се направи необходимото, защото в презграничен мащаб себестойността на новата инфраструктура да се разпределя равноправно. Общо взето всички потребители изличат полза от дадени инфраструктурни проекти. Да вземем намаляването на въглеродните емисии. От който и да било проект, където и да било в Европа, който води до намаляване на въглеродните емисии, се ползват всички европейци. И според нас регулаторът, регулаторите следва да се грижат за равноправното разпределение на цената. И толкова по-добре, че ние наистина имаме подобни правомощия. При това обаче някои проекти с очевиден положителен ефект може да не успеят. Вероятно поради своята висока рисковост или поради това, че Онези, които биха се ползвали пряко от подобен проект, не биха разполагали с средствата да го финансират. В източна, в югоисточна Европа, особено където пазарите не са така развити, в сравнение с други части на Европа, се наблюдават и такива явления. И от тук стигаме естествено до въпроса за управлението на инвестиционния риск, който се свежда до определенето на това – кой от възможните, а те са много, много инвестиционни проекти, такой кой от тях, предвид това, че огромното мнозинство от инвестиционните проекти могат да бъдат платени по обичайния начин, чрез таксите и тарифите, във всеки случай да се подберат онези, е въпроса, които се нуждаят от особена подкрепа, за да успеят. И вземайки такова решение, ние не бива да възпрепятстваме реализацията на проекти, които могат фактически да се самофинансират. Един от начините да се осигурява инвестиционна подкрепа е, е са е, стимулите, които дава регулиращия орган. Например, в някои от случаите потребителите биха могли да поемат част от инвестиционния риск. И един от механизмите, които вече са на лице, е механизмът на освобождаване или изключение на трети страни за определен срок. Друг механизъм са отново стимулите от страна на регулатора. Инвеститорът, например, би могъл да получи по-висока възвръщаемост на капиталовложенията си, ако постигне точно определени количествени показатели. Ускоряване на, на примерно, на темповете на освояване на, на определени капитални средства. И обратно, ако инвеститорът не спази графика, да бъде санкциониран, така да се каже, чрез намалена рентабилност на капиталовложенията си. Има много начини капиталовложенията да бъдат съобразени с конкретните изисквания на даден инфраструктурен проект. Тоест, не можем да предвидим едно решение, подходящо за всички. Регу... Ние, като регулатори, смятаме, че управлението на риска следва да се разработва проект по проект. Третият енергиен пакет в законодателната област даде независимост на регулиращите органи в това отношение и до някъде се опасяваме, че изработването на насоки по прилагането на този нормативен пакет – може да остане в ръцете на комисията по процедурата на комитология, поне по сегашния текст. Би трябвало да ни се даде възможност да изработваме подходящите за инвеститорите стимули по своя преценка. И Основата на всичко това, разбира се, трябва да бъде анализът на полза на единица инвестиционни разходи. Като ползата, разбира се, би следвало да се измерва по предварително определени, количествено измерими критерии. Само по този начин бихме могли да подредим проектите по приоритети. Така че, прочем, огромното <clears throat> мнозинство от проекти, които могат да се самофинансират, които не се нуждаят от особена подкрепа, да бъдат оставени на инициативата на инвеститорите и да не бъдат възпрепятствани. И тук от критично значение е процесът на вземане на решения да бъде ясен, за да се отсеят едните проекти от другите. И накрая трябва да кажем, че енергийните регулатори са за ускоряването на капиталовложенията в енергийната инфраструктура. Разбира се, е, ускорената разрешителна процедура се ползва с нашата категорична подкрепа. Необходими са ни ясни критерии за установяване на приоритетните проекти и на онези, които се нуждаят от допълнителна финансова подкрепа. А онези, които не се нуждаят от такава подкрепа, които могат да се самофинансират по стопански начин, следва е, е, да бъдат е, е, оставени на мира, така да се каже. Те също трябва да бъдат определени, за да не бъдат възпрепятствани. Благодаря ви. Благодаря. Господин Хелдън, благодаря ви. Давам думата на господин Кеварт, ръководител на големи проекти. Благодаря. Ще се опитам да кратко да представя опита на службата за железопътен транспорт, железопътна мрежа във Франция, чрез няколко крупни проекти, така че да получим предварително финансиране или финансиране от частния сектор при условия, които ще ви изложа по-подробно, тъй като разполагаме две различни схеми за това. Ще се опитам да ви представя в кои случаи използваме едната схема, в какви другата. Проектите, които, по които днес работим, е, са свързани с четири договора за партньорство между 2007 и лятото на 2008 година. Днес е, три от тези договори са подписани, четвъртият е, предстои да бъде подписан. Тези четири проекта, три от тях се отнасят до три нови свръхскоростни линии с доста крупни нужди от финансиране. Между Тури Бордо удължаване на ЖП линията, около 300 км, чрез договор за концесия. При другите договори, чрез договори за партньорство се финансират проектите Първият а, свързан с... А, е подписан през март 2010. Това е част от а, европейската система. И Ним Монпелие, този отрязък, този сектор, когато бъде приключен – всички тези договори ще бъдат осъществени чрез финансиране от частния сектор, предварително или окончателно. Основната разлика, има няколко разлики, но основната е в подхода към трансфера на риска, защото при договор за партньорство се изплаща възнаграждение за предоставянето на изградената и след това поддържана инфраструктура. Когато осъществяваме проект, като Леман Рен или Ним Монпелие, рискът се поема от управляващия тази мрежа. Не е такъв случая при договор за концесия, когато риска за трафика се прехвърля, трансферира и е, тук риска е съвсем е, специфичен – и не е толкова известен а, като риска за а, трафика по магистрала. При а, ЖП транспорта има сходство с летишния трафик, По отношение на проектната дейност, конструктивната и поддръжката има прилика между двете схеми. А, втората значима разлика е свързана с частно финансиране и субсидиране при договора за концесия. Е, възможно е да се сключи договор за концесия е, без е, субсидиране от държавата, но в ЖП транспорта доста е труден подобен подход. Но като изключим субсидирането на цел инвестиране, Е, трябва, разбира се, да се разработи и съответната е, тарифа. При е, договор за партньорство механизмът е съвсем различен. Става дума за предварително финансиране в цялата схема за събиране на средствата при равнопоставеност на условията – и това се изплаща в продължение на срока, за който се сключва договора. Тук се осъществява оптимал трансфер на риска към този субект, който е в състояние да поеме този риск. Ето тази таблица показва трансфериране на значителни рискове, прехвърлянето им в частния а, сектор, а, някои остатъчни рискове, а, свързани с процедурата за предоставяне на договора. Виждате тук известна разлика между двата типа договори. При тези договори. Като иллюстрация на казаното, ето а, примера, по който е осъществено финансирането на два проекта Тур Бордо и Леман Рен, тези два отрязъка. Двете схеми а, има държавно субсидиране за инвестиции и след това разпределяне между инвестицията и финансовите разходи с междинни разходи по погасяване на заема. При договора за концесия Възнаграждението е, е, се събира от е, съответните предприятия за транспорт, които е, плащат за използването на инфраструктурата. Схемата е добре известна. До предоставянето на тази инфраструктура на Публичният клиент има етап за префинансиране, предварително финансиране, чрез субсидиране, както казах. И от момента на предоставянето на инфраструктурата съгласно договора се събира найем или някаква такса така че да се възстановят тези средства, които са били инвестирани по време на проект, фаза, фазата на разработване на проекта. И при двата вида договори, при двете форми, които ние използваме, си поставяме цели за успеваемост, за резултати, И е, този елемент го използваме при управляването на тези е, договори. Договори още при техническата документация, която е, е една и съща горе-долу за двата типа договори. И в заключение искам да кажа, да, не става дума за технологични проекти, но някои от проектите, по които работим днес, с съответните по съответните схеми за финансиране при свръхскоростните линии обмисляме аспектите, социалните и економическите, свързани с резултатите от въвеждането на, тези, на този вид транспорт в сравнение с въздушния, по брой на ползователи и е, пазарен дял. Днес е, по линията Париж-Бордо 60% от пазарния дял се поема от е, сръскоростната линия, като целта е 80-85% спрямо Париж-Лион, е, линия, по която почти целият пазарен дял по тази отсечка е, се осъществява от ЖП линията. Така че може да се стигне и до закриване на въздушната линия по тази отсечка. Това исках да споделя с вас. Grazie, abbiamo terminato Allora, le relazioni, apriamo il dibattito. Prima di... Благодаря. Сега ще преминем към дискусия, към дебат. Първо ще се обърна към докладчиците, дали искат да се изкажат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите докладчици. Аз бих искала да попитам господин Байер във връзка с инвестиционните фондове и за евентуалните обекти на финансиране. Значи, главно фондовете са осигурителни, т.е. Е, пенсионно-осигурителни от една страна и от друга страна застрахователни. Бихме ли могли да получим информация за относителните обеми на европейския пазар? За да не говорим тук абстрактно – за да добием представа е, наистина за мащабите на, на пазара, който е, би могъл да бъде е, предмет на достъп. Другият докладчик говори от гледна точка на, на регулатора, но от друга страна, наред с класическите електрически компании, е, възниква <clears throat> въпроса за альтернативните енергийни източници, за альтернативните форми на, на транспорт, това число е, чрез нови форми на гориво, всичко от което се нуждае от нова инфраструктура. И ако пазарът не може да се справи, не бива да си затваряме очите за това, че той все пак расте и възниква въпроса за подкрепата на тези нови явления. И на вниманието на третия докладчик би ли могъл да ни даде представа имайки предвид всяка от двете формули на, на партньорски взаимоотношения, какви са относителните стойности на добавена стойност. Освен това, какви са относителните срокове за изграждането на е, е, инфраструктурата по единия и по другия начин. Благодаря, Гошарке има думата. Господин Аркей, благодаря ви, госпожа председател. Съвсем накратко. На господин Байер бих искал да задам въпроса, нашият специалист по финансите, очевидно. Има е, няколко проблема. Според мен възниква проблема за взаимното разбиране, така да се каже в кавички, е, между операторите на мрежовата инфраструктура от една страна и инвеститорите от друга. И доколкото разбирам, вие настоявате в тези отношения да има максимална яснота. Проектите да, да, са, да са ясни сами по себе си и след това начинът на тяхното реализиране също. За да не поражда всичко това съмнения, недоверие у пазара. И на второ място възниква въпроса за начина на изчисляване на необходимия относителен дял на участие на държавата. Този относителен дял, разбира се, ще варира, но така или иначе, как да се калкулира държавното участие, така че да се внуши търсеното от инвеститорите доверие? И как фактически едновременно ще стане пределно ясно за потенциалните инвеститори в какво ще инвестират и на второ място как ясно ще бъдат разпределени финансовите тежести между държавата и частния инвеститор. И на последния докладчик. Края на краищата онова, което привлича частния сектор, е възможността да участва в експлоатацията на проекта и съответно разчетите за рентабилността на тази експлоатация. Разбира се, частният инвеститор е, основава своите оценки на някакви средни, на някакви нормални стойности в дадения отрасъл и, и оттам а, е, е, взема своето решение. и фактически как да се калкулира експлоатационната рентабилност на един инфраструктурен проект в сравнение с друг. и а, а, съответно как да се уредят отношенията с частния оператор, който експлуатира инфраструктурата в последствие, така че в зависимост от собствените му усилия за постигане на по-висока рентабилност, той получава по-голям или по-малък дял от печалбата. По-нататък, смятате ли, че има някакъв възпроизводим начин за оценка на всички проекти по финансови и експлуатационни характеристики. И последния въпрос. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички докладчици за много интересните изказвания. Господин Байер, един съвсем кратък въпрос на вашето внимание. Смятате ли, че ще действат всички тези решения? понеже нерядко сме посочвали, че частните инвеститори не се насочват непременно там, където държавата би искала да вложи своите пък средства. Така че смятате ли, че намесата на Европейската инвестиционна банка с инструментите, които тя предлага, ще бъде достатъчно ефикасна, достатъчно привлекателна за частните инвеститори. И после, ако, да кажем, две дружества участват в един проект, как как ще отграничат те даден облигационен инвестиционен проект от останалата си инвестиционна дейност. И на вниманието на господин Холден и говорихте за приоритети. Обаче, когато се появи един списък на проектите от общ интерес, предполагам, те ще бъдат привлекателни, те ще бъдат от значение за всички и освен това, в този списък ще попаднат проекти с стопанска значимост и рентабилност и други, които фактически са нестопански. И не смятате ли при това, че подобно приоритизиране би повлияло върху пазара и би нарушило условията на конкуренция – между потенциалните инвеститори. Понеже в зависимост от това къде се намира в списъка даден, даден проект, той ще бъде по-привлекателен или по-малко привлекателен за пазара. Благодаря. Бене, да се обявам terminato. Благодаря. Приключихме с докладчиците. Сега ще давам думи, думата на колегите докладчици в сянка. Имаме 18 минути, десетина са се записали, така че ще ви помоля по минута за въпросите и след това по две минути и половина за отговорите на колегите тук. Колегите Канчан. Дефичиле, президенте, Трудно е, госпожо председател, с една минута с тези отлични аргументи, които са изложени. Извинете, отлични теми, които са изложени тук пред нас. Четири неща ще кажа. Имаме нужда от ясни проекти, в които има бизнес план, който да е ясен, особено що се отнася и до възвръщаемостта, и до инвестициите. Няма да подаряваме пари. Не трябва да подаряваме. Плана за възстановяване това направихме. В кратки срокове 4 милиарда разпределихме, без да знаем каква е възвръщаемостта. Имаме нужда от рационализиране на начина на финансиране. Ако погледнем свързването на Европа, имаме 10 милиарда от фонда за развитие, другите 25 остават от бюджета. Но с тях милиони, извинете, хиляди инфраструктурни проекти, които сме как ще стане, планирали, как ще стане това с тези средства. Публично-частните партньорства са задължителни. Това е нормален договор, защото развиващото се дружество трябва да поеме риска. Аз вярвам в публично-частните партньорства. Вярвам в концесиите. И накрая, защото няма време, проектните облигации. Трябва да изясним какво означава проектна облигация, защото говорим в момента за такива и на пазара изпращаме развиващи се дружества. Господин Байер го каза в а, своето изказване. Ние трябва да направим качествен скок и да излезем на финансовите пазари. Ето това е истинския качествен скок, от който имаме нужда в този драматичен момент. Благодаря. Благодаря колегата Кукович. Hvala lepa, gospa председница. Благодаря, госпожо председател. Инвестициите са важни, изграждането на инфраструктурни проекти също, защото това е най-бързият начин за създаване на работни места. Непряко това ще ни даде възможност да допринесем качествено към различни сектори. Имам един въпрос. Го казахте, че имате много опит и искам да ви попитам за поддръжката. Кой отговаря за поддръжката? Казахте самият оператор. Колко години? 30, 50? Още един въпрос към друг от ораторите. Споменахте енергетиката. ВЕИ, изкопаемите, само до 9 милиарда ли могат да бъдат? Благодаря. Колегата Херцог. Госпожа Херцог. Благодаря, госпожо председател. На теория всичко е прекрасно. Но доколко могат да бъдат наистина реално осъществени тези прекрасни проекти? В момента сме на етап консолидиране на бюджета и не знаем много как ще успеем да направим това. Въпросът ми е по-скоро към комисията. Е, доколко е, тези е, проекти ще бъдат включени в проектите? Има ли достатъчно опит на трансевропейските мрежи? а, наистина трудно ще бъде и по отношение на компетентността. Има ли такъв център за експертна дейност? И имаме ли подкрепа от частните инвеститори? Чувам как тук се обръщаме към частния сектор. На хартия всичко е прекрасно, но на практика как ще действат тези механизми. Не виждам как ще решим въпроса с сегашните финансови проблеми. Благодаря колегата Вебер. Да, в рамките на една минута възможно е, но доста фрустриращо. А, и така, въпрос към господин Дейвид Халдин. 9 милиарда европейски фондове за, от 50 милиарда, които се предвиждат за целия механизъм свързането на Европа. Казвате, че лично на вас това е удовлетворяващо, но за програмата за енергийната мрежа не е достатъчно. И доколкото разбирам, недостатъчно, наистина според вас, какъв е необходимият размер, за да има такъв лостов ефект? И към последния оратор 30,7 е, милиарда като начален капитал за насърчаване е, на държавите и на частния сектор да инвестират в е, железопътните мрежи, казахте, а всеки разходван милион в този сектор ще доведе до 9 милиона инвестиции от държавите членки и 20 милиона от частния сектор. Смятате ли, че е, можем да вярваме на подобни прогнози? Благодаря колегата Де Грандес. Добре, няма го колегата Крамер. Ja, wir haben ja Erfahrungen. Wir haben ja Erfahrungen mit äh, Public-Private Partnership. Да, имаме известен опит э, в партньорството публичен-частен э, сектор. Э, обърнах се към швейцарските железопътни линии и те е, ни казаха, че ако рискът е прекалено висок, е, е те действат е, само за е, публичния сектор, частния сектор се отказва. В Берлин трябва да се изгради ново летище, трябваше с частно финансиране, но частния сектор доста се оттегли защото всички рискове в крайна сметка се поемат от държавата. И ако наистина ситуацията е такава, в крайна сметка с общински средства ще се изгражда това, тази инфраструктура. Така че какъв е вашия опит? Кажете кои проекти са успешни, кои са рентабилни и за частния, и за публичния сектор. Грация, Зиле. Благодаря, колегата Зиле. Благодаря. Имам въпрос към господин Халден като част от регулаторен орган. Добре ли е да се инвестира в газова инфраструктура и ако тази инфраструктура си остане монополна? и третият третия пакет не се въведе в някои държави, като се използват дерогации. Това ще увеличи печалбите на монополистите, а другите оператори няма да могат да работят. Е, господин Байер, по отношение на проектните облигации, те само за нискорискови държави ли са? Къде могат ли пенсионни фондове да ги ползват, застрахователни фирми. След 10 години може да се окаже, че те се използват само в тези държави. Грация, Пиркер. Благодаря, Пиркер има думата. Благодаря, госпожо председател. Не знам кой е в състояние да отговори на моя въпрос. Трябва да преодолеем е, съпротивата при е, въвеждане на такива е, инфраструктурни проекти. Те трябва да бъдат ефективни економически. Що се отнася до трансевропейските мрежи и свръхскоростните линии. ЖП транспорта. всичко това е свързано с а, а, висок а, замърсяване на околната среда, звуково, и има оплаквания от населението, така че може да има съпротива а, за изграждане на подобни инфраструктурни а, съоръжения. Въпросът ми е, има ли опит а, в така че да се противодейства на подобна съпротива? Има ли, планира ли се нещо, що се отнася до подвижния ЖП състав? финансирането на изграждането на тунели и така нататък. Има ли опит в тази насока? Във Франция за мрежата на системата с разкоростни влакове, доколко населението приема осъществяването на тези проекти. Председателката, благодаря госпожа Лихтенберг. Благодаря. Малко е времето, което имам, така че телеграфно. Как частният инвеститор реагира на увеличаването на разходите, които могат да се очакват по време на периода на изграждане на съоръженията. Магистрал, при строеж на магистрали или на ЖП линии винаги нарастват първоначално предвидените разходи. И спазват ли се критериите за опазване на околната среда. Има проучване на комисията за партньорството частен обществен сектор, при което установява, че при дългосрочни проекти трудно може да се установи участие в а, е, осъществяваме тези проекти. Кое говори в полза на инвестиране в дългос... Е, дългосрочен план? Освен това, доколко частния сектор е частен сектор? Общините, регионите, е, в коя група са на частните сектори или не? И един конкретен въпрос – Има ли а, е, наистина представители на частния сектор, желаещи да финансират а, е, подобни проекти? Или това е чиста теория? Последен е, въпрос. Да, ще бъда кратка. Спомена се за тунела под Ламалш, Итер, Галилео също проекти, е, които в крайна сметка струват на финала два-три пъти е, повече от първоначалното предвидено, първоначално предвидено. Така че каква е рентабилността? Да, трябва да се търсят различни форми на партньорство, но въпросът ми, за да уточни този на господин Рике, не в абсолютни а, цифри, но относителни, е, връзката, а, съотношението в зависимост от срока на проекта и как, какъв е този дял на публично финансиране и как определяте задължителния характер на този размер, така че да има гаранции, че проектът ще бъде осъществен, така че публичните средства да служат обществото обществото, а частния сектор пък да не загуби инвестираните средства. Благодаря ви. А сега ще дам за отговор на първият оратор. Here, so... Зададахте ми десетина въпроса, може би 25 секунди на въпрос трябва да отделя. Започвам от начало. След това мога да дам подробности в края на заседанието. Колко голям пазара? 95-2007, 300 публично-частни транзакции с а, облигации по инфраструктурни проекти. Корпоративно структурираните такива са трилиони. Пазарът е огромен. В инфраструктурния сектор има много транзакции преди кризата – Друг въпрос. Не знае кой го зададе. Разбиране на мрежовите оператори. Проектните облигации се подкрепят и от ЕИБ, и от нашата фирма. Да, няма много опит в тази сфера. Е, сектора, в инвеститорите, затова са необходими добри структури, добри пакети, които гарантират покритие през целия живот на облигацията, така че има сигурност за капиталодателя. Тази информация трябва да се предостави на банките, когато има банково финансиране. Кои са инвеститорите? институционни инвеститори за нас означават застрахователни фирми, управители на активи и пенсионни фондове. Много пенсионни фондове, застрахователни фирми в Европа инвестират в такъв тип проекти. Правят го посредством фондове, посредством, посредством частно дялово участие. Имат интерес, искат да поемат такива рискове. Това обаче, което не са правили е преди е да го правят като под формата на бонове или облигации. На ниво такъв тип оператори има интерес към проекти, проектите, които обсъждаме днес и други проекти, които не са публично-частни по естеството си. Имам ли време? Смятам ли, че ще проработи тази схема? Винаги е уместен този въпрос. 33 години работя на пазара на облигациите. Работил съм на много сектори. Структурата, която предлагат Hadrian's Wall и AIB е добра. Това е структура, която е изпробвана, работи в други сектори, случая говоря за корпоративните ценни книжа, покритите ценни книжа. Тези структури се ползват от десетилетия. Нямам причина да се съмнявам, че това ще се провали при инфраструктурните проекти. Как се изчислява участието на публични организации? В ПЧП не се говори за сумата толкова, с която участваш, а за това как работи споразумението за концесия, какви са отговорностите на правителството след получаване на изградения актив. След като се изгради актива и се предаде, в случая на определено правителство, за се ползва следващите 30-35 години, има определена сума, която трябва да се заплати, за да се ползва. Те не го получават безплатно. Що се отнася до съотношението, не мислим в такъв тип. термини. Не говорим за такъв тип разпределение. Това беше. Много се извинявам, казва председателката, но след това има още един панел и можете по електронна почта да изпратите отговора си. Следващия оратор, който отговори на въпросите. Благодаря. Съвсем бърз ще бъда. Имаше два въпроса, те са взаимосвързани. Единия беше дали новата инфраструктура за альтернативни енергийни източници може да бъде финансирана. Част ли е тя от мисленето на регулаторните органи? Другия въпрос пък беше дали може да се предоставят средства и за ВЕИ и за изкопаеми. Говорим за инвестиции инвестиране в мрежова инфраструктура. Тя трябва да свърже различни части на Европа и да свърже нови генератори. Имаме добър опит за ползването на стимули за насърчаване на мрежовите фирми да продължават да инвестират в мрежите или пък да инвестират в тях още преди да са изградени ВИ, защото е много трудно и бавно изграждането на мрежи. По-лесно се слагат ветрогенератори. Интелигентните мрежи също отнемат време. Имаме положителен отговор от регулаторите и тази практика трябва да се разпространи в Европа. На прага сме на единния европейски пазар, имаме Европейска агенция, която може да разпространява челния опит и отговорът е да. Всичко обаче се променя. Друг един въпрос бе свързан с приоритетите. Ако ти си по-напред в списък, означава ли, че имаш по-голям шанс да бъдеш финансиран? Ако това е така, това е доказателство, че този проект е по-успешен, за да се постигнат целите в енергийната област на Европейския съюз. Шансовете за финансиране ще зависят от това, дали проекта се самофинансира, дали е економически издържан, дали рисковете са добре покрити и дали финансовия пазар, извинете, проекта е изграден така, че може да се намери финансиране. Може да има връзка между това къде си в класацията и финансирането, но не е задължително. Това, че си на едно от първите места, не значи, че частните инвеститори ще се заинтересоват. Това е един от въпросите. Още нещо. 9,1 милиарда достатъчни ли са? Аз погледнах на въпроса по друг начин. Тези малко над 9 милиарда са полезни, но не са големи, като се има предвид цялата инвестиционна сума, която е необходима. Както и в миналото, така и сега трябва да разчитаме на частно финансиране. Мрежовите компании, когато инвестират в своите мрежи, те получават средства от капиталовите пазари, за да могат да инвестират. Трябва да се упрости този процес. Трябва да видим как да се справим с рисковете, при които са изправени. Тези 9 милиарда пряко финансиране трябва да отидат за онези средства, които са задължителни, но не могат да бъдат финансирани по естествен път. Не зная дали тези средства ще бъдат достатъчни за тези проекти. Най-вероятно никой не знае. Трябва да се изчака и да се види. Така стоят нещата. И до тук спирам. Извинявам се. Благодаря, казва председателката. И аз се извинявам. Последен е последният оратор, който говори в началото. Ще се опитам да отговоря на четири от въпросите. Трудно ми е на всички и то в рамките на три е, минути. Да, би било наистина доста фрустриващо. По отношение на срока на договорите 15, по партньорствата 25 години, концесията Турбордо 50 години. Това е първият отговор. Вторият отговор е свързан с мултиплициращия ефект, лостовия ефект и графика. Трудно ми е днес да дам отговор на този въпрос, защото изготвянето на крупни проекти в железопътната сфера, ако трябва да имаме предвид, че е, изготвянето на досие за консултиране, е, това са 10 000 документа горе-долу е, и доста време е необходимо, за да се съберат тези документи, да се изготвят. Реалният срок на процедурата вече е определен и по този начин можем да оптимизираме план графика. По мултиплицифиращ и ефект при частно общественото партньорство. Успяхме все пак едновременно да преминем към изграждане на четири линии за свръхскоростна връзка. А преди това се осъществяваше последователно, а сега едновременно се изграждат те, благодарение на това партньорство и е, ние сме възложители по една от линиите. Е, три е, линии чрез такова партньорство наистина е премиера в тази насока. При силно участие на държавата 75% се поема и 25% тъй като ние сме и оператори, не става дума за субсидиране, а за средства, които идват от такси или найеми. Така че наистина можем да говорим за истински лостов ефект по този вид проекти. Що се отнася до рентабилността и привлекателността за частния сектор – някои от темите са доста деликатни. Да, отбелязах това, което беше казано за увеличаващите се разходи по време на строежа, но финансирането на проекти при нас се осъществява в банковия аспект на тази дейност и рисковете наистина се поемат от частния сектор, включително и за е, строеж, който ще продължи 6 години. И а, е, сега е, цената а, в случая второстепен въпрос и а, е определена а, до края на договора, така че а, няма опасност от а, подобно увеличаване на цените. И за да отговоря господин Рике за споделянето на рисковете, днес смятаме, че частният сектор е поел значителни значителна част от рисковете, но ние оптимизираме и конструкторската дейност. Аз не съм инженер, но има е възможност за оптимизиране на тази дейност върху бетонна основа, изграждане е, на линиите, например. Има такива възможности и за осъществяване на поддръжката на е, инфраструктурното съоръжение. Все още нямаме обратна връзка но мога да кажа това. В заключение. Э, потенциала на тези партньорства показва, че се пренебрегва малко и недостатъците, които са свързани с участието на публичния сектор. Извинявам се за закъснението. Давам думата. Извинете, предавам председателството на колегата Брайер Симпсън, който е председател на по транспорт. Имате думата, колега. Закъсняваме с 10 минути. Thank you very much. I don't know. Is everybody changing seats now? Благодаря. Не знам сега ще си сменят ли хората местата. Още 5 минути ще загубим от това. Okay, let's try and get started. Така, е да се опитаме да потеглим. Имаме по-малко от 45 минути за втората част. Така че безмилостен ми идва на ум да кажа ще бъда по отношение на времевия регламент. Няма да казвам нищо в качеството настъпление. Веднага Давам думата на първия докладчик от Европейската инвестиционна банка, който отговаря за страните кандидатки за членство в Европейския съюз. Всеки докладчик ще има по 10 минути. След това аз, аз ще е, реша е, кой и как да задава въпросите. И така, първият оратор, господин Мърфи, е, добър ден от името на Европейската инвестиционна банка. Предвид вече казаното от докладчиците, е, но от гледна точка на Европейската инвестиционна банка, що се отнася до финансирането на инфраструктурата чрез дългови и дялови инструменти, специфичните за Е и Б е, е, инвестиционни инструменти, частното финансиране, държавно-частното партньорство, финансовата схема свързана Европа, Господин Байер по-специално в началото засегна въпросите, е, предизвикателствата пред финансирането на инфраструктурата от страна на частния сектор. Една възможност е, е да се е, привлекат застрахователни дружества занимаващи се с специфичен застрахователен продукт, но те практически вече не са на лице за финансиране на инфраструктура. По-нататък, имайки предвид финансовата криза, банките се освобождават от прекомерна задлъжнялост. И разбира се, новите регулации, които ограничават възможностите за дългосрочно финансиране. Към това добавяме бюджетната криза. А от другата страна, сериозната необходимост от изграждане на инфраструктурата като гръбнак на, на европейската економика, на растежа, на по-нататъчното развитие на единия пазар. В е, зависимост от различните статистически източници се говори за така или иначе трилиони е, необходими за капиталовложения. Въпросът е откъде да бъдат привлечени тези средства, как да се постигне мултипликационен ефект, как да бъде въвлечено всичко това частния сектор, как да се преодолеят проблемите, свързани с прекомерната задлъжнялост на държавата. Европейската инвестиционна банка действа от повече от 50 години и като главно се занимава с финансиране на инфраструктурни проекти навсякъде из Европа през последните десетилетия, като ако в началото по, по-скоро традиционен начин финансирахме преди всичко държавните бюджети, постепенно се насочихме към различни новаторски форми, в това число по линия на държавно-частните партньорства. Е, в случая се създава е, дружество с специално предназначение. Обикновено това е бъдещият концесионер. Кредитни гаранции, е, специално за ТЕН 10, бяха въведени през последните години, главно за преодоляване на е, рисковете, свързани с държавно-частните проекти, е, риска от недостатъчен трафик по новоизградения път. Така бе създаден инструмента на подчиненото дългово финансиране за обезпечаващо риска на главните кредитори. EIB has had a significant increase in operations, particularly Вижда се ръста на дейността на Европейската инвестиционна банка, особено в началото на финансовата криза, и известен спад от друга страна през миналата година. Обемът общо взето е висок, но, но е, съответства в по-голяма степен на предходния тренд. И а, нормата на освояване, виждате, е добра. Край на краища това е, това е от съществено значение. Не просто ангажираните средства, с какви темпове се реализират самите проекти. ТЕН, пътната инфраструктура е с значителен относителен дял в дейността на Европейската инвестиционна банка. Вижда се също така продължаващото относително значение на държавно-частните партньорства. Особено в сравнение с положението преди десетина години. Началото бе твърде скромно, особено в Великобритания. Лека по лека нещата са се развили. Споменах кредитирането от страна на Европейската инвестиционна банка по време на кризата, усилията да разработим нови финансови инструменти. Е, в контекста на схемата свързана Европа и на инструмента за гарантиране на е, риска, свързан с трафика, имаме вече една пилотна фаза, която предстои да бъде утвърдена от съвета и от парламента. Така че за програмния период по-свързана Европа 2014-2020 година е, този нов гаранционен инструмент да действа. Банката осигурява и експертно съдействие е, на особено договарящите изграждането на инфраструктурата органи. Имаме и форум за обмен на опит. Самата инициатива за проектни облигации има главно за цел да осигури един по-високо рисков дълг с второ вземане обаче в сравнение с главните кредитори. Тоест, благодарение на така наречените младши кредитори с второ вземане в сравнение с главните. Главните са стимулирани да вложат средствата си, доколкото не са сами. Е, целта е да бъде насърчено финансирането на държавни инфраструктурни проекти и от частния капиталов пазар. Това също е начин да се постигне мултипликационен ефект от европейския бюджет, а именно средствата ангажирани по европейския бюджет са катализатор и фактически стимулират привличането на далеч повече в пъти средства от заложеното в бюджета. В това число и чрез Европейската инвестиционна банка, която наред с финансирането се занимава и с техническата оценка на проектите. Вноската от европейския бюджет е с лимит, т.е. по проекти не може да превишава определен относителен дял. Остатъчният риск се поема от Европейската, от Европейската инвестиционна банка. И разбира се, благодарение на това, че инвестиционната, Европейска инвестиционна банка участва, постъпващите по време на изпълнението на проекта обратно суми от кредитополучателя могат да бъдат върнати в кредитния процес. От 230 милиона по различните е, бюджетни е, линии. Европейската инвестиционна банка ще може да е, отпусне под формата на подчинен дълг около 700 милиона, т.е. мултипликационният ефект е трикратен и, и като се добавят частните източници плюс акционерното участие е, ще се стигне до 20 и повече пъти мултипликационен ефект. Така частните инвеститори всъщност ще могат да се включат в инвестиционния процес и да е, е, постигнат кредитен рейтинг на проекта, благодарение на тези обезпечаващи действия на Европейската инвестиционна банка, кредитен рейтинг, който е приемлив в частното финансиране. Освен това, дяловото участие, банката е, има намерение да разработва схеми за акционерно участие фактически в рамките на свързана Европа, И с това мога да приключа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мърфи. Веднага е, господин Паке, генерална дирекция Движение на Европейската комисия. Заповядайте. Е, благодаря ви. Аз съм свикнал с строгия времеви регламент тук. Е, не знам във всеки случай дали ще мога да се справя, но очаквам от вас, господин председател, да ударите с чукчето, когато сметнете за необходимо. Главното предизвикателство за Европейския съюз е, е, са инвестициите в растежа. И а, новата инициатива, новата схема Свързана Европа е един от прегите механизми а, е, за стимулиране на процеса, за повишаване конкурентоспособността на европейските економики, за а, последователното провеждане на кохезионната политика, за устойчивост на растежа, за постигане на ресурсна ефективност. И разбира се, подобни инициативи ще оказват пряка подкрепа на а, нашите инфраструктурни отрасли, като поддържат водещите им конкурентни позиции в световен мащаб. Така че инициативата, схемата свързана Европа е много аспектна. Тук става въпрос за три, виждате, инфраструктурни отрасъла през следващите 10 до 20 години. Инвестиционните потребности на тези три инфраструктурни отрасъла са огромни и разбира се, схемата свързана Европа може да попълни само част от тези потребности. А инак средства ще постъпват от самия отрасъл, както чухме до сега и от капиталовия пазар, и от банките, най-вече от Европейската инвестиционна банка, но и от държавни източници на финансиране, е, били те е, национални или общо европейски. Така че предизвикателството тук се свежда до това да бъдат впрегнати и мултиплицирани тези налични инвестиционни ресурси и вече част от тях да бъдат съсредоточени върху европейското измерение на тези три инфраструктурни отрасъла. И, и тук има три измерения отново, които следва да се допълват едно друго. Първо, общо европейска рамка за изработване на политиката и планиране. По-нататък за подбиране на проекти с по-висок проевропейски принос. И на трето място, повишаване ефективността и, ефикас, и ефикасността на освояването на държавното финансиране. По първия въпрос от политически характер, е, Европейската комисия е предложила и насоки в областта на информационните съобщителни технологии, енергетиката и транспорта съответно. Това са трите инфраструктурни отрасъла. Насоки, които във всеки от случаите посочват европейските измерения и възлагат главно на държавите членки, но на и заинтересованите страни в съответния отрасъл, на национално и на регионално равнище, у нези, които изграждат инфраструктурата и е, които я ползват, да обединят усилията си е, за провеждане на практика на това наистина европейско измерение. Така че в рамките на нормативния пакет за свързана Европа е, се разчита и на проявен ангажимент от страна на основните заинтересовани страни. Освен това са ни необходими и по-добри проекти Разбира се, трябва да се започне с приоритетите. Приоритети, които са очертани от комисията вече в приложение към текста за свързана Европа. Приоритети по сектори, всъщност за, за трите инфраструктурни отрасъла. Така че през следващите 7 години, а и в по-дългосрочен план, да се попълнят празнотите, да се доизградят тези три инфраструктурни мрежи. Необходимо е също така да се търси синергиен ефект. Едно от главните предизвикателства всъщност ще, бъдат, ще, ще бъде намирането на проекти, които могат да изградят връзки между трите инфраструктурни отрасъл. Предвиждат се и редица механизми за синхронизиране на капиталовложенията между държавите членки, е, по-специално тъй като на е, поднационално или национално равнище тези проекти едва ли биха постигнали желания ефект. В областта на транспорта, например, идеята за основните мрежови коридори, е, по които да обединят усилията си няколко държави членки до равнището на управление на проекта. Та, много усилия ще бъдат хвърлени за правилната разработка на проектите. Е, чухме е, нещо подобно вече от представителя на енергийния регулатор. Комисията, Инвестиционната банка, европейските изпълнителни агенции, в това число ТЕН-10, регулаторите – работят и ще работят така, че когато през 2014 година схемата свързана Европа вече е на разположение, да сме готови с сериозен списък от инвестиционни проекти. И накрая, разбира се, по-добро ресурсо набиране и финансиране. Що се отнася до финансирането, колегите бяха далеч по-подробни аз не бих могъл да се меря с тях, е, все пак бих искал да подчертая, че аспектът финансиране ще бъде важна част от инвестиционните пакети, т.е. тук става въпрос за привличането на външни инвестиционни средства. И е, на фазата на проект на разработка до 2014 година ние ще действаме активно да популяризираме е, сред банките и сред капиталовите пазари е тази идея. Схемата свързана Европа съдържа механизми за споделяне на риска, които в значителна степен се вдъхновяват от натрупания до сега опит, а към това ще се добави и опитът, който в момента вече трупаме по време на пилотната фаза, Та, схемата свързана Европа, благодарение на споделянето на риска, ще е, стимулира дълговото финансиране, но ние е, е, предвиждаме и разработката на дялови механизми за съучастие, предшественик на които вече е фондът Маргарит. И Разбира се, оттам нататък вече проект по проект и финансова институция по финансова институция ще трябва е, да се търси максимално опозотворяване на тези възможности. Както казах, опит вече е натрупан и, и положителен, и не толкова положителен в някои случаи. Take transport, we have the Eurozone project, we have the Fehmarn Belt проекта Еврозона, е, е, проекта Сенеско, е, току-що чухме за железопътна връзка Тур-Бордо. Много, много интересен. Частният сектор трудно, с не особена охота се насочва към подобни инфраструктурни проекти. Но, разбира се, свързана Европа ще разчита и на държавно е, финансиране. Е, и е, когато ние подготвяхме в комисията предложението си, доста работихме с колегите, за да определим все пак къде средствата би трябвало да бъдат частни, къде все още ще трябва да се разчита на държавната подкреп. Ние още повече мислихме за това, <coughs> как в рамките на, на публичното, на общественото финансиране, да разпределим тежестта между европейския бюджет – и е, бюджетите на съответните държави членки. Е, разбира се, европейско финансиране до 2020 година и извън рамките на свързана Европа е, ще се насочва към инфраструктурни обекти, в това число чрез програмите за научно-изследователска дейност и иновации. И, господин председател, тук трудната задача наистина ще бъде е, да се работи по проектите, от съдържателна гледна точка, да се съчетава максимално добре частното и държавното финансиране, където това е възможно. Проектът Тур Бордо е, е красноречив пример за това, че е възможно да се прави такова съчетание. Що се отнася до общо 50 милиарда, които комисията предлага за свързана Европа, според мен този обем съответства на включените в приложенията е, в приложението проекти. Но, господин председател, нека си даваме сметка, че това е не повече от минимум. От там нататък трябва да се търси мултипликационен ефект. И надеждата ни е да убедим и парламента, и Европейския съвет да отпуснат този именно минимум. Благодаря. Господин Дол следва е, заместник председател е, е, на Дойче, заместник президент на Дойче Телеком. Аз ще бъда безмилостен, както казах, и по отношение на държавния бяг до сега, а и на частния сектор, що се отнася до времевия регламент. Благодаря ви. За мен е чест, че съм тук. Представям становището на частен оператор по инструмента Connecting Europe, свързането на Европа. Having a first look on the, at the European Digital Agenda target, Имайки предвид целите на цифровия дневен ред, най-вероятно знаете, че искаме да инвестираме значителни суми в широколентовия обхват, 30 мегабита, да бъдат предоставени на 100% от населението. 50% ползване на 100 мегабита секунда. Амбициозни цели. Индустрията иска да подкрепи тези цели, но не може да го направи сама. Затова е необходимо да се задели и публично финансиране, за да може да ни помогнете там, където трудно може да се набере частен капитал. Виждате, че изоставяме при постигането на тези цели. Явно трябва да работим активно. Има два елемента в свързването на Европа, които подкрепяме. Първото – инструмента за подсилване на кредитите, т.е. лостовия ефект посредством кредити, намаляване на риска на инвестицията, посредством гаранции и още нещо важно преки субсидии за не печеливши райони, доходоносни начинания. Повдигнат бе въпроса дали сумата е достатъчна. Предсказателството е голяма. Милиони евро за фибромрежа. Това е само част от сумата. Имаме нужда от структурни фондове, Надявам се заедно да направим стъпка напред. Има проучвания за Германия. Верни са и за други пазари. Инвестициите са високи 35 милиарда евро. Една комбинация е показана там, защото иначе бих се отвоили средствата. Може да има голямо увеличаване на БВП и целият макроекономически ефект би бил по-голям, отколкото ако има преки инвестиции. Нека да видим какви са допълнителните приходи в такива мрежи, вижте, че е доста голяма възвръщаемостта. Показано е на слайда. Но това са външни ефекти, не можем да ги приобщим, тези стоености за цялата економика към бизнес плана си. Така че преките печалби от инвестициите биха могли да бъдат включени, но външните ефекти са по-големи. Това показва, че разходването на обществени средства е доста разумно в такъв тип проекти. So here is to illustrate uh, that uh, looking at the, at the... Ето на този слайд ви показвам как се използват комуникационните мрежи. Този инструмент трябва да бъде технологично неутрален, защото не можем да финансираме FTTH в цяла Европа. Ще бъде комбинация между два варианта. Много съвместни начинания могат да се използват, пак ПЧП могат да се използват. В момента го изпробваме това в Германия, там един големите оператори го пробва. Искаме да направим такъв тип ПЧП за съвместни инвестиции, базова инфраструктура, тестваме различни възможности и Connecting Europe, свързването на Европа, може да ни помогне. Въпросът е кой ще гарантира средствата за тази инвестиция. Като голям оператор, знаете, че мога да ви кажа, че ние вече носим голям дълг, голяма задлъжнялост, така че трябва да внимаваме в финансовата криза, защото иначе ще рискуваме кредния си рейтинг. Когато се премахне риска посредством обществено финансиране, ще се ограничи риска и за нашите фирми по отношение на дяловото участие и това ще ни даде възможност да инвестираме повече, тъй като няма да е заплашен кредитния ни рейтинг. Тук виждате, че като се използват всички възможности, ще можем не имаме много по-голямо покритие на дясно, казва оратора. Но има и една част, която не е доходоносна и не знам как може да се разреши този проблем. Необходими ще са публични субсидии за тази част и е нужен баланс между кредита и субсидията. Както подчертах, харесваме Connecting Europe, предложенията на Европейската комисия. Тази програма трябва да допринася, да бъде съпътстваща на, а не да измества другите инвестиции. Грантовете трябва да бъдат отпускани само в недоходоносни проекти. Ние не сме за фиксирана максимална съинвестиция от наша страна, според мен това трябва да зависи от доходността в отделните райони, а не да е фиксирано. Може да се направи една комбинация между грантове и кредити. Затова мисля, че трябва да има гъвкавост за комбинирането на двете, едното с другото, за да се използват всички възможности за разширяване на дейността. Сега различните проекти по свързването на Европа, искаме приоритизация там, при кандидатстване за намаляване на помощта, която е необходима. Искаме приоритизация на тези проекти, които дават възможност за синергия с съществуваща инфраструктура – и това трябва да бъде отразено в търговете, там където е приложимо. Трябва да извлечем максимална полза и по отношение на конкурентоспособността, растежа и устойчивостта. Трябва да се приоритизират и онези и проекти, които оказват най-голямо въздействие върху БВП или качеството на живота на гражданите, като електронно здравеопазване и така нататък. Те трябва да бъдат приоритетни пред други проекти. Важно е да има също така прозрачност и правна сигурност посредством прости, небюрократични правила за прилагане и финансиране. Дружествата, публични и частни, трябва да могат да кандидатстват по свързването на Европа ще бъде полезно също да има допълнителни указания за този механизъм в бъдеще. Надявам се комисията да излезе с по-голяма конкретика. Наистина имаме нужда от повече конкретика. Благодаря ви. Благодаря. Върнахте ни една минута. Огромен списък с оратори. 11 минути за всички. Това е положението. Докладчиците трябва ли да кажете нещо вие? Да. Ако докладчиците кажат каквото искат да кажат, всички ще имат по една минута. И то точно една минута. Ще ви прекъсвам. Честна дума. Първо тримата докладчици. Благодаря, господин председател. Да, ще бъда кратък. Всички разбраха че темата е едно парче месо, не много привлекателно, да изглежда толкова вкусно, колкото едно ароматно печено. Въпросът ми е, има критерии за политическа европейска уместност, целесообразност, а има и финансови критерии. Яснота е, и е лостови ефект и така нататък. А от страна на комисията на ЕБ смятате ли, че трябва смесена структура да се въведе и сравнително устойчива, кръстосвайки едните и другите е, критерии? Благодаря. Госпожа Валян. Uh, Благодаря за представенето. Един въпрос за комисията. Имате ли списъка с проектите вече? И просто чакате парламента да дебатира и да ги публикувате, да или не? Чудесно, браво! Госпожа Яла Сендър. Благодаря. Господин Мърфи, Господин Байер спомена за възможностите преди кризата от 2007, а сега сме в разцвет на кризата. Какви са възможностите на пазара? Каква е възможността да се действа? Що се отнася до управлението и добавената стойност – как да се подобри ефективността на финансирането, какъв инструмент за управление да се а, ползва. А, и към годи, е, господин Дол, благодаря за това, което казахте за увеличаване на БВП, но що се отнася от далеко съобщенията, възможно ли а, взаимовръзка с а, преноса на енергия? Mr. one minute. Transport. I've got the three transport, then Mr. Weber. No. транспорт. Господин Диваха, благодаря. Три бързи въпроса. Първия за струпването. Господин Мърфи, какво сте по въпроса? Как може ЕИБ да направи така, че да няма струпване? Кредитните агенции отправиха една критика, те казаха, че трябва да изчакат да видят какви са тези пилотни проекти, за да видят как да преценят какъв да им бъде рейтинга на тези облигации. Какво може да кажете по въпрос за господин Паке? Как ще направим така, че да има неутралност и че ще има равенство между различните модуси? ЖП и така нататък, пътищата и други, как ще получат своя дял. Браво, господин Крамер, една минута. До не, госпожа Лихтенбергер, една минута. Ja, herzlichen Dank. Ich wollte... Благодаря. Аз също имам въпрос към представителя на ЕБ. Какъв е сегашният дял на ЖП транспорта и на магистралите, както и на водните пътища по отношение на финансирането? Защото до сега най-голям беше делът на автомобилния транспорт на пътищата. А, свързано ли е това с по-бързото изграждане на тази инфраструктура или структурирането на а, възстановяването на средствата чрез тол такси. И може ли това да бъде променено? Как отчитате вие критериите, свързани с околната среда? Благодаря, госпожа Уил. E благодаря. Въпросът ми е също към представителя на ЕИБ. E какъв е делът на... Какъв трябва да бъде делът на... за покриване на риска? И за какъв срок? И как е, не се действа, ако не са известни проектите и рамковите условия. Като е, е, второстопен разпоредител с тези средства. Освен гарантирането на печалбата за частния сектор, може ли да се очаква въвеждане на допълнителни такси. И един въпрос, господин Паке. Казахте, че инвеститорите се нуждаят от по-добри проекти. А, мислех си до сега, че многобройните проекти, по които се работи от 15 ти на години, са достатъчно добри и проблема е свързан с финансирането. Каква е вашата оценка на тези проекти? Е, това е какво средство със средно качество или ниско. Какво разбирате вие под списък от добри проекти? И въпрос към господин Мърфи и ЕИБ. Какво можем ние, е, Европейския парламент, е, да направим, за да се увеличи капацитета за участие с кредити на ЕБ, е, защото знаем, че тези възможности са ограничени. Е, много е, скромни са тези възможности. Могат ли те да бъдат увеличени? Господин Майшлер. Ja, vielen Dank. Wir wissen, wie wichtig. Госпожа Майшлер. Dass dem CEF die Mitgliedstaaten sehr skeptisch. Майшлер. Да, доста скептични са държавите членки и не искат да се ангажират с пилотни проекти. Въпрос към ЕИБ. Трябва рамкови условия, това е ясно за всички. Какъв тип проекти? Може ли това да уточните с комисията? Могат да бъдат финансирани и смятани за пилотни? Доколко се напредва с потенциални инвеститори в тази насока. Господин Крамер, една минута. За тези големи проекти, какви са границите? Берлин, Хамбург, да речем, по тази отсечка, ако се привлече частно финансиране. В Франция се намират средства. А, да речем, между Лайпциг и Йена можеше да се получи много по-добро финансиране, по-лесно да се получи то. Но, но изграждането на тунели ускъпява силно проекта. Какви са границите? Това е въпросът ми. А пък изграждането на тунели не създава много работни лица, господин... Е, мистер Паке. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо. Ние сме вътре в свързването Европа. 80% от тях ще отиват като грантове и е, няма нужда да се говори за нови механизми, за мултиплициращи ефекти и какви ли не други неща. Ако отидем отвъд свързването на Европа, то тогава може да има възможности а, да си говорим за нещата, които си говорихме. Иначе, все едно ни взимат на подбив. All... Благодаря. Първо, преводачите. Може ли 5-6 минути да закъснеем? Много ви моля, ще ви бъдем много благодарни е след това ораторите по две минути. Ако не можете да отговорите в двете минути, съществува електронна поща, дори писма. Все още съществуват писма и могат да се изпратят отговори на депутатите. Господин Мърфи, две минути. Благодаря за отличните въпроси. Ще се опитам максимално бързо да говоря. Финансови критерии, публични критерии, банковите финансови проекти, които са економически оценявани и които са еко, т.е. отговарят на критериите за екологични проекти, както и другите банкови проекти, които отговарят на приоритетите на ЕС и националните приоритети. Струпването. Е, смятаме, че има потребност от финансиране. ЕИБ може да играе роля, но има роля и за други играчи. Така че инициативата с облигациите е точно такъв механизъм, който иска да катализира другите финансови институции да участват. Пилантни проекти, рейтинги – да. Рейтинговите агенции излизат с, с свое становище по всеки един проект на базата на характеристиките на проектите и ще има оценка на всеки един проект. Структурата на инициативата питахте, общия подход 20%, подчинен дълг – това е заложено още в рамката и а, ще може да се коригира в зависимост от проекта. Поддръжка, екокритерии. Ние в е Б търсим ясен план за поддръжката и поети задължения. Няма смисъл да се инвестират в проекти, които се разпадат или качеството им се влушава бързо. гаранции за риска при облигациите. Да, в момента се одобряват тези неща. Трябва да има смекчаване на риска. Един инструмент за премахване на риска и се надяваме наистина да работи като ефикасен този инструмент. Още нещо. Какво да направи парламента, за да помогне на А и Б? Мисля, че рисковия капитал, комбинираните финансови инструменти в момента се дискутират, за да помогнете на ЕИБ. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Марфи. 10% отгоре във времето ще глобим банката. Господин Патие. I think we, we need better projects. We need... Имаме нужда от по-добри проекти, европейски проекти, имаме нужда от проекти, които да отговарят на потребностите на трафика и транспорта. Има нужда проекти, които са по-добре структурирани, за да привличат и публично-частно финансиране. Ето това се опитва да направи свързването на Европа, да е по-добра рамка за това. В този контекст идеята на нашата изпълнителна агенция ТНТ е да бъдем по-професионални, да помагаме на проектите да се изписват по-добре, както и при подбора на проекти за финансиране. Разбира се, това е само един от инструментите. Европейската комисия ще си остане основен на играч, други институции ще продължат да участват в дискусиите по проектите. И мисля, че особено по основните коридори с Европейската инвестиционна банка и други агенти, както всички ключови лица, ще можем да създадем един механизъм за подготовка на проекти и, и да можем този квадрат, да го направим кръгъл най-накрая. Един вид да решим сложния проблем. А, защото е много сложно да се разработят такива проекти, които да могат да а, свържат липсващите брънки и така нататък. Финансовото економическо качество трябва да бъде такова при съчетаването на частни и публични средства, така щото ЕИБ и други да решат да се включат в играта. Ето, това е един от подходите. Имаме списък, госпожо Валиан, подробен списък с проекти. Имаме всякакви списъци проекти, е, с проекти в различни сектори. Работим по тях, по различните рамкови програми. Нямаме възможност да дадем думата на моите колеги но ние и с парламента, и с бенефициарите постоянно ще сме в контакт за досъвършенстване на този списък. Сега, по отношение на видовете транспорт, не е неутрален а, нашия списък, но всички ще бъдат подкрепени. Господин Дол. Благодаря, председателю. Аз имаш към мен даден въпрос за синергиите, за трафика и така нататък. Uh, uh, Има различни синергии. Само пример ще дам. До 80% от uh, инвестицията при развиване на мрежата ще бъде в граждански проекти, гражданско инженерство. Има най-различни разбивки на тази сума. Натрупали сме опит в Германия, в сътрудничеството и с малките общини. И е добре да се използват съществуващи инфраструктури, защото това ще намали инвестицията и разходите. Дори ще повиши и доходността и имиджа на района. Много е важно това за нас. По-добра координация с другите големи играчи при изграждането на нови проекти от инфраструктурен тип и да стане ясно коя инфраструктура може да бъде използвана от други сектори. Например, има много канавки и ние познаваме само нашите канализационни възможности, а не знаем какво използват другите, примерно доставчици на битови услуги. Бихме могли да се възползваме от тяхната инфраструктура. Благодаря. Благодаря, господин Дол. Благодаря на участниците. Благодаря на ораторите във втория панел за това, че ми помогнаха да се върнем във времето, така да се каже. Много благодаря. Госпожа Сартори ще закрие. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за отличната работа. Благодаря на всички за участниците. Благодаря на преводачите. Нашата комисия продължава своята работа в 15 часа. Благодаря ви. Е, Благодаря на докладчиците.